съвсем кратка пауза, за да вземе мястото комисаря. Комисар Георгиева. И така, следваща точка от дневния ред. Доклад на госпожа Гресле, секретарят на надзорният съвет на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Давам думата на госпожа Гресле. Четири минути. Frau Vizepräsidentin, herzlichen Dank. Госпожо заместник председател, благодаря ви. Тази малка поправка на регламента за ОЛАС, която се занимаваме тази вечер, показва, че институциите в Брюксел могат да работят. Само 12 седмици след представане на предложение от комисията и измененията са договорени и се предлагат. Моля ви утре да ги подкрепите. Искам да благодаря на комисията, но най-вече на съвета Холандското председателство, които доказаха, че могат да работят действат ефективно. А, отлична работа. Нека съвета да продължава да работи така. Поправката представлява едно пунктуално, но много важно изменение в регламента за ОЛАФ, който е в сила от октомври 2013 година, а именно надзорния съвет от 8 члена, който да сега беше част от ОЛАФ, ще стане част от организационната структура на комисията. До този момент служителите, които работеха за петимата членове на надзорния съвет, бяха подчинени на генералния директор на Олаф, т.е. точно на този, чиято дейност трябва да наблюдава надзорния съвет. Това, че тук е, имаше опасност от, интерес, от конфликт на интереси и е, лоялност, мисля, че няма нужда да се доказва. Надяваме се, че с това изменение ще допренесем за независимостта на надзорния съвет и да направим така, че този съвет по-добре да упражнява контролните си функции. Важно е сега на този надзорен съвет да не се създават проблеми от друго естество. Важно е секретарията да продължи да работи в помещенията на Олаф, за да има достъп до специално защитените документи на Олаф и до неговите информационни системи. Служителите и финансирането трябва да бъдат запазени трябва да се вземат необходимите мерки, за да се предотврати конфликт на интереси и да не се пречи на служителите на кариерното развитие. Утре преди гласуването комисията ще прочете декларация, в която ще ни гарантира всички тези неща и ще се надяваме това да се случи на практика. Няма да скрия от вас, че тази е, е, поправка е доказателство за една огромна допусната грешка. Е, в момента ограничаваме на практика неограничената власт на генералния директор директор. Тъжно е, че поправка с подобно съдържание беше необходима 17 години след създаването на Олаф. За мен тази поправка еднозначно доказва, че липсва професионализъм, липсват управленски качества, липса справедливост от страна на генералния директор към неговите сътрудници и надзорните съвети. Винаги е имало проблем с надзорния съвет на Олаф, но те никога не са били толкова остри и толкова очевидни, колкото през последните последните 24 месеца. Благодаря на всички, които работеха, за да се постигне поправката. Ние много внимателно ще следим а, да се спазва регламента за ОЛАФ а, и да не се пречи на работата на надзорната комисия. Лош знак е, че се налага да се прави подобна а, поправка Проблемите в ОЛАФ и около генералния директор изискват незабавни действия от страна на комисията, независимо от жалбите по процедурата за снемане на е, имунитета и независимо от разследването на белгийските власти. Ще се наложи най-вероятно още изменения да се направят в регламента за ОЛАФ за защита на правата, срещу които се води разследване. И за това ви моля утре да гласувате за поправката. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на комисара Георгиева. Благодаря, госпожо председател. От все сърце бих искала да благодаря на госпожа Греслер, докладчика, за усилията, които е положила, е, за да подложи на дискусия това предложение тази вечер, е, то е, комисията направи предложение на 4 март, така че събитията се развиха изключително бързо. Имам предвид това, че трите институции постигнаха общата си цел. Вчера бях в Комитета по надзор, бих искал да изразя благодарността си към председателя на този комитет и на всички негови членове за предприятите действия за постигане на целите на предложението. Въпросът е да се засили независимостта на надзорния съвет на Европейската служба при ясно разграничение на секретарията и на неговия бюджет спрямо службата, която трябва да върху която трябва да извършва надзор. Надзорният съвет беше активен, неговия председател, неговите членове упражниха своите правомощия ние нямаме никакви материални доказателства за това, че независимостта на този съвет е била нарушена. На самото подозрение е повод за безпокойство. Ние внимателно изслушахме това, което казаха депутатите и членовете на надзорния съвет. Искаме да сме сигурни, че предлагаме е, ясно решение за онова, което би могло да се възприеме като потенциално ограничение на тяхната независимост. И за да може предложението да бъде конкретно, бюджета на надзорния съвет, извинете, ние вече поставихме бюджета на надзорния е, съвет в в PMO и в Агенцията за разплащания. И по този начин се променя съответния регламент. Е, това включване е чисто административно, за да се улеснят административните и бюджетните въпроси. Няма да попречи на независимото функциониране на секретарията. Ние искаме да сме сигурни, че това е изцяло изяснено и е, има съгласие за това комисията утре да направи изказване. Утре вие ще гласувате е, това предложение. Отново искам да изразя решимостта на Европейската комисия да направи всичко, което е необходимо за институция, която е толкова важна като ОЛАФ за да може надзорния съвет е, изцяло да бъде подкрепен, когато независимо осъществява своята работа. Благодаря. А сега господин Сарпа, мамината и половина. Уважаема госпожо председател и госпожо комисар, първо искам да приветствам коментарите на комисията и това, че имаше смелост да каже това, което на пръв поглед изглежда само рационално, но всъщност една странна борба между нещо, което не би трябвало, срещу което не би трябвало да се съпротивляваме. Важната роля на надзорния съвет на, Ро, на Олаф да, има за цел да следи различните изразследвания на ОЛАФ и да следи дали правилно функционира тази служба. Е, както комисията, така и секретарията, те трябва да бъдат независими от ОЛАФ. И за тази цел трябва да има нужното финансиране директно от комисията и отделно от бюджета на ОЛАФ. Това, което според мен е ясно на всички, надявам се, че, ком... е, че го разбирате, радвам се, че поне комисията го вижда и мисли така. И секретарията трябва да бъде в същата а, сграда, а, нека това да бъде където е Олаф. Това, което обаче имаме тук, което разглеждаме, е сериозен проблем. Да се премести секретарията от самата сграда, като се използват а, изкуствени аргументации – до никъде няма да ни доведе. Олаф трябва да се концентрира върху разследванията на измамите в Европейския съюз, а не да се занимава с подобни а, въпроси. За <clears throat> тази комисия има нужда от непрекъснат контакт с Олаф. Именно за това а, там Олаф и комисията се намират на същото място. Благодаря на комисията. Поздравление за здравия разум. Благодаря. А сега госпожа Яла Сендър, две минути. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя бързината, с която успяхме да а, проведем тази промяна на регламента. И това най-вече заради проблемите, които а, бяха усетени в надзорния съвет на Олаф. Имаше а, напрежение от доста време, но в крайна сметка а, градусите се повишиха и, а, и то до такива измерения се стигна, че Дори беше предвидено да се свали имунитета на директора на ОЛАФ. Ще видим какво ще стане в това отношение. И надявам се, че надзорният комитет е, ще може е, да възстанови независимостта си и да се съсредоточи върху ролята си, а именно да защитава, е, да следи за действията на Олаф Нека да, не, да зачитаме и данните, а да осигурим защита на данните и гаранции за процедурите. Имам известна резерва по една точка. Ще дадем на председателя на надзорния съвет нов статут и независимост. Такава независимост че тук се връщам към заместник-председателката на комисията. Как отговорността на членовете на надзорния съвет ще бъде организирана? Имайки предвид значимостта на техния мандат, трябва да помислим а, как точно те ще си вършат работата и какви ще са техните задължения. Uh, Благодаря, госпожо председател. Разбира се, че е от ключово значение, фундаментално, всяка борба срещу измамите трябва да бъде безпристрастна. Това е нещо, което трябва да има възможно най-голямо доверие. Това е нещо, трябва да бъде абсолютно независимо е, и секретарията съответно трябва да бъде независим. Е, и, и тук искам да кажа, че измененията на нашата нашата парламентарна комисия е, отразяват е, най-благородни намерения. Трябва да бъде абсолютно ясно, е, че всичко трябва да бъде здраво и Европейската комисия не трябва да се намесва в функциите на мониторинг на надзорния съвет. Ето защо аз смятам, че има много положителни намерения, не отиват обаче достатъчно далече, но трябва да бъде кристално и ясно какви са намеренията ни за независимостта. Председателката благодаря. Господин Любротон има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че ОЛАФ беше създаден след скандала, след падането на Европейската комисия преди 17 години. Тоест Европейския съюз се бори срещу измамите и корупцията. Обаче изобщо не постига тази цел. ОЛАФ неколкократно е, не е спазвал презумпцията за, безу... за е, е, невинност и дори дипломатически имунитет. Неговия директор беше отменен член по искане на бългийското е, правосъдие. Има пет независими личности, които трябва да контролират Олаф, обаче те не можаха да изпълнят своята роля по две причини. Първо, защото зависят от Олаф, защото той управлява бюджета им и второ, защото директора на Олаф не им дава достъп до данните и това е скандално, така че за мен е радост текста, който в момента предлагаме, иска да постигне по-голяма независимост на надзорния съвет. Надявам се да се отиде още по-далеч. Олаф непрекъснато непрекъснато загубва доверието в него, защото е, злоупотребява. Той трябва да бъде заменен с нова организация, която да тръгне от здрава основа. Следващия оратор Корбан Мика за една минута. Шановна пани комисар, рачи собе хиба жартовач. Госпожо председател, ще си позволя една шега. Пред една година приехме резолюция, в е, която казахме, че Олаф не трябва да има право да провежда разследвания. А, освен това беше публична тайна колко големи са злоупотребите. Сега снехме имунитета на директора на ОЛАФ, въпреки че все още не е ясно дали е снет имунитета или не. А, той отправя упреци обвинения към трима комисари, а вие казвате, че сериозно сте се заели за въпроса и сега се говорим за това, дали секретарията да работи в същата сграда или не. Смятам, че Целият надзорен съвет спешно, радикално трябва да бъде е, съменен, а не да говорим за това къде трябва да работи секретарията. Е, господин Шаховски, една година. Уважаема госпожо председател, Ще повторя по принцип това, което всички колеги преди мен казаха. Госпожо комисар, обаче искам да подчертая още веднъж следното. Прозрачността и почтеността са наш общ приоритет, както за НП, така и за комисията. За това трябва да имаме независими контролни органи, които да са обективни, и да разследват случаи, в които има подозрения за корупция. Такава, такъв орган е ОЛАФ. Олаф трябва да продължи да бъде независим, независим трябва да бъде и неговия надзорен съвет. За да може надзорния съвет да се намесва, ако нещата в Олаф не вървят както трябва. Това означава, че надзорния съвет и неговия секретарият са жизнено необходими. Те трябва да бъдат независими от Олаф, за да гарантират прозрачността. Приятна вечер! Благодаря, госпожа Питер, за една минута. Чинкуя. Благодаря, госпожо председател. Много пъти Европейският парламент е призовявал комисията да въведе регламент, с който да подсили независимостта на надзорния съвет на ОЛАВ. До сега имахме известни резерви за тази независимост. Ясно е, че когато този надзорен орган има финансова и лична връзка с а, органа, който контролира, това предизвиква съмнения. актуализирането на регламента беше необходимо, за да се премахнат тези подозрения. Сега Тези бюджетни линии ще позволят подобна независимост. Именно за това искам да благодаря на комисията за това, че се е слушала в парламента. Благодаря. А сега процедура по привлечение на вниманието господин Пошпишил. Една минута. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchal tuto debatu, protože musím říci, že my třeba v České republice velmi... Госпожо председател, в Чешката република ние много внимателно следим за независимостта на Олаф. За нас а, а, проблема не е незначителен. При нас има нерешени проблеми. А, и подобни проблеми и конфликти се разрешават в Олаф. За това а, той трябва да бъде независим, за да може а, чешката общественост да приеме а, решението срещу а, президента. Не трябва да има никакво политическо влияние. А, за да може положението в, Полж... в Чехия да остане е, стабилно. Благодаря ви, госпожо комисар, е, че отдавате такова значение на тази тема. Въпросът с независимостта не е теоретичен, а съвсем практически конкретен и ще има политически последствия при нас. Господин Мораш, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Да, Олаф е много важна служба за Европейския съюз и той трябва да може да продължи а, да работи прозрачно. Същото въжи за секретарията и за надзорния съвет. Те трябва да се ползват с пълна независимост, за да няма конфликт на интереси. Е, навременно с това Олаф трябва да добави и ефективността към прозрачността, когато трябва да говорим за финансовите измами и укриване на данъци. През 2014 неизправностите не достигаха над 200 милиарда евро. И Грешките са с 36% повече от тези през 2013. Т.е. ОЛАФ никак не е подобрил ситуацията относно измамите с данъци и укриването на данъци, особено при големите предприятия. Имаше искане Олаф да играе по-важна роля в тази област. Благодаря. А сега госпожа комисар. Благодаря. Благодаря за изразените коментари и възгледи. Е, имаше въпроси, които бяха зададени пряко на комисията. Първо по секретарията. Дали е, ще продължи да работи в сградата на ОЛАВ? Искам да потвърдя, че да. Секретарията ще остане да работи в е, сградите, където е настанен ОЛАВ и ще има пълен достъп до информацията, е, която се предоставя. На второ място имаше въпрос или по-скоро беше изразено безпокойство за това, че секретарията може да бъде погълнат от комисията. Искам да кажа ясно. Ние се отнесохме много сериозно към въпроса е, за правилното настаняване на секретарията, ние мислихме за различни възможности. От е, нашите служби за човешки ресурси до генералния секретарият, до службата за разплащания. И е, ние е, решихме, че ПМО е най-доброто място, защото те нямат никакви задължения спрямо политиката. Те са е, чудесно помещение за административни цели. Е, там има отделно място, където може да бъде настанен секретарията. Е, там може да бъде открита бюджетна линия, да бъдат настанени служители без никаква намеса в тяхната работа ръководители на секретарията ще си поеме задълженията и когато прегледахме всички служби, решихме, че това е най-неутралното място, където няма да има намеса. Ето защо е, взехме това решение. Това е единствената причина. Е, чухме коментар, че мястото, където работи секретарията е важно. Много по-важно обаче е състава на надзорния съвет. Имаше призив за това той да бъде променен и е, госпожа Греслер много добре знае, че е, ние поехме задачата да определим кои ще са следващите членове на надзорния съвет, те трябва да бъдат представители на трите институции. Напоследък се съгласихме да има пет нови члена и те ще встъпят в длъжност, е, когато изтече мандата на настоящите членове, плюс резервен лист от 7 високо квалифицирани личности. Така че ние смятаме, че чисто институционално надзорния съвет ще бъде компетентен и ще може да извърши работата, която ще му бъде възложена. И изобщо му е възложена не мисля, че е, сме обезпокоени от прехода. Ние е, сме сигурни, че е, хората, които ще бъдат включени незабавно в списъка от 5 човека, плюс е, резервния списък, всеки ще работи, ще му бъде гласувано доверие и в края на кращата подбора ще приключи при участието на трите институции. Давам думата на госпожа Греслер. Благодаря на всички колеги, които направиха коментари. Всички сте прави до известна е, степен. Наистина проблема е комплекс. Госпожа, госпожа заместник председател, вие сте първия комисар, който е, поне се опитва да реши този проблем. Ние сме се опитвали да го направим и не бива да забравяме, че днес даваме нов степен старт в рамката на надзорния съвет и нашето отношение с него. Надяваме се те да вървят по правилен път и да предлагат правилни решения. ще се възползвам от това, което каза госпожа Аяла. А именно, че ние сме онези, които трябва да следят за това надзорния съвет да може да работи и да прави правилните неща. За това е важно надзорния съвет да има доверени отношения с парламента, съвета и комисията. Разбира се, можем да изпаднем в философски размишления и да търсим възможните трудности, но мисля, че трябва да се насочим към въпросите по какъв начин да организираме правилно нещата и как да запълним празните, празнотите в законодателство, например, достъпа до документи, връчването на доклада, докладите за разследвания срещу лица, защото е недопустимо да се отправят обвинения, срещу които обвиняемите да не могат да се защитят. Аз през последните години научих доста по този въпрос. Смятам, че за предстоящото реформиране на регламента за ОЛВ може да използваме опита, който успяхме да натрупаме. Мисля, че се нуждаем от нова организация на ОЛАФ във връзка с Европейската прокуратура. Аз не смятам, че проблемите ще се решат от само себе си, но поне знаем в каква посока да работим, за да постигнем истинско решение. Благодаря ви, госпожо Гренсле. Е,